Dear colleagues, good afternoon. Здравейте, колеги. Искам да приветствам с добре дошъл uh, uh, съместник председател на Европейската централна банка, господин Де Квитос. Имам няколко съобщения за вас. Най-напред, приемането на дневния ред. Благодаря ви, той е прият. На следващо място одобрение на протоколите от заседанията от 29 ноември, 13 декември, 25 и 26 февруари 2019 година. Благодаря ви. На координаторите, на заседанието на координаторите се проведе дискусия, но не специфична. Тя бе посветена на Брексит. Координаторите са доволни от Валпал Тепе Иго и координаторите се съгласиха за надзора, който бе поискан. Ще има консултации с много заинтересовани страни. Бюджет 2020 година и приоритетите – Крайният срок е постановен. Координаторите трябва да дадат предложения по петициите в досието. Ние имаме споразумение с комисар Московиси и с господин Костело и Моди. Секретариатът ще помисли за за среща с Драги през юли на 7 март. Имаме тълкователно решение по досието за финансовия договор. За момента няма промени по отношение на финансовия договор, на финансовото споразумение – Предстои решение в пленарната зала. И накрая, както знаете, днес ще гласуваме и имаме споразумение по ЕСФС пакета. Постигнахме споразумението на 21 март. Структурата ще бъде същата, но ще има допълнителни компетенции, ще има индикатори за администраторите и операторите. Няма в обхвата да се включват малките оператори. Днес ще има споразумение по фискалис. Предстои то да бъде одобрено на 21 то бе одобрено на 21 март. Основният фокус е борбата срещу организираната престъпност и данъчните измами. Също така се вземат предвид най-слабо развитите страни. Няма споразумение по бюджета. Има още отворени въпроси, свързани с актовете за приложение и изпълнение по МФР. Извинявам се на заместник-председателя за дългите съобщения. А сега преминаваме към точка 5. И така, добре дошли на заместник-председателя Декинтос. Той ще представи годишния доклад на Европейската Централна банка за 2018 година. Той е публикуван на 22 официални езика на интернет страницата на Европейската Централна банка в 3 часа. В доклада се осветляват въпросите за финансовите услуги, финансовите институции, банкнотите, монетите, статистиката, економическите изследвания, правните дейности и международното сътрудничество. Освен това се засягат въпросите за сътрудничеството с Европейския Парламенти препоръките от 2017 година. Сега с интерес очаквам да чуем доклада, т.е. въведителните бележки по доклада на Европейската Централна банка, след което ще имаме обмен на мнения. Благодаря, уважаеми господин председател. Аз много се радвам, че, съм, че имам възможността да говоря пред вас в качеството си като заместник-председател на Европейската Централна банка. Ще представя доклада и за 2017 година. В доклада, докладът казва, че нашата дейност е основана на европейските договори. От тогава има много еволюционни развития. Ние почиваме на нашата си, в нашата си работа на сътрудничеството с Европейския парламент и другите европейски институции. По отношение на печалбите и доходите, те са отразени в доклада. Аз ще говоря за паричната политика от миналата година и влиянието и върху европейската економика. Необходимо е да се вземат мерки срещу инфлацията, за да може тя да се намали до по 2%. Освен това ще говоря за решенията на ЕЦБ от 7 март. Освен това ще говоря и за финансовия дневен ред, тъй като Мандата на, на, на, на сегашния парламент приключва. Паричната политика допринася и по-нататък към една добра финансова среда. Лихвените проценти – Инфлационните проценти са ниски и това е продължаваща тенденция от 2014 година. Покупката на облигации от частния сектор продължава. CSPP е програма, която се занимава именно с покупката на облигации. Тази програма има положително влияние върху малките и средни предприятия. Паричната политика подкрепя търсенето. То се развива умерено през 2000, от 2013 година насам. 2,4% е нарастването на вътрешното търсене през 2017 година. Това е има отражение и, към търго, и, по, и, и за търговията. Има обаче дефицити в а, областта на автопроизводството. Има риск от дефлация през 2017 година, но този риск бе намален през 2017 година. Вътрешната економика бе подкрепена от укрепването на вътрешния пазар и нашата политич... Е, парична политика. Тенденцията за инфлацията е намаляване в средносрочен аспект до 1% нетните, а, нетните активи в този контекст са важни. В бъдеще очакваме допълнителни политически мерки. Ние излязохме с насоки за формулиране на паричната политика. Лихвените проценти трябва да останат стабилни, особено когато става дума за комбинацията на обещанията за постигнатите резултати. Нашите насоки за лихвените проценти бяха укрепени от закупените активи. Нашите инвестиции ще продължат да са включени в нашето портфолио, което ще допринесе до благоприятни финансови условия. През 2018 година очаквахме положително развитие на финансовите пазари, което е тенденция, която наблюдаваме и в, от началото на тази година. Растежа продължава, но економиката подкрепя в по-малка степен растежа. Това се дължи на геополитически фактори, протекционизма и ново появяващите се пазари. перспективите, финансовите перспективи бяха ревидирани през 2019 година до 1,1% крайна сметка, влиянието на всички тези фактори върху растежа е 1,1% по отношение на растежа. Очакват се увеличение на заплатите, което ще ще допринесе до разширяването на еврозоната. Въпреки това се усещат определени, определен натиск. Базовата инфлация е потисната, а общата инфлация достига 1,6%, което е прогнозата за 2021 година. През март решихме да адаптираме нашата парична политика в съответствие с нашите насоки. Очакваме съответните нива на лихвените проценти да останат постоянни до 2021 година. Естествено, втория стълб на нашите насоки ще продължат да укрепват паричната политика. Освен това, ако условията останат благоприятни, това ще бъде добре, благоприятно за начина по който банките ще могат да отпускат кредити на предприятията и на домакинствата. Тук имам предвид облигации, и други инструменти. Искам да кажа нещо за рефинансирането на операциите. Започнахме с тези операции през март, като падежът е две години. Банките ще могат да използват 30% от техните от стойността на, на техните кредити за свои операции. Освен това, искаме да подкрепим разширяването на нашата парична политика. Целта е инфлацията да остане постоянна. Ако погледнем миналата година, трябва да кажем, че имаше системни предизвикателства – Докладът осветлява някои развития, които подкрепят финансовата стабилност, включително економическото разширяване и укрепване на банковата стабилност. Високорискови дейности в някои финансови сегменти доведоха до нискорискови премии. Освен това, прозрачността на процеса доведе, не доведе до стабилност. Частният сектор не успяват да овладеят в достатъчна степен финансовите рискове. Това създава негативни влияния, които се отразяват на развитието на еврозоната. Законодателите предприеха важни стъпки в финансовата, в, в посока на финансовата регулация. Избухването на финансовата криза имаше негативни въздействия, които до момента до голяма степен са преодолени. Но пазарът все още, финансовият пазар и банковият съюз все още не са завършени. Няма напълно интегрирани финансови пазари и кредитни пазари. За тази цел, за целта на завършване на банковия съюз, трябва да се интегрират и нефинансовите сектори. Европейската централна банка ще продължи и в тази област да е полезна с експертно мнение и знания. Ние ще оценим допълнителните стъпки, които ще са необходими да укрепят мерките, които са предприяти до момента. Завършването на банковия съюз е приоритет. По-добре интегрираните пазари – ще означават споделяне на риска в трансграничните региони и ще може по този начин да сме конкурентоспособни на САЩ. Текат дискусии за схемата за гарантиране на депозитите. Това е важен момент за укрепване на надежността на банките банковите и финансовите стандарти трябва да бъдат хармонизирани, за да има истинска банкова интеграция. Европейската система въведе нова услуга целенасочени банкови плащания. Тоест, това дава възможност за трансфериране на пари по банков път за по-малко от 10 секунди. Но за да може да има ефективна пазарна, за да може пазар, банковият пазар, финансовия пазар, да може, за да може той да бъде ефективно интегриран, има нужда от допълнителни мерки. А именно устойчивостта на еврозоната, това ще укрепи доверието на държавите членки, т.е. има нужда от допълнителна интеграция. От една страна, важно е да се усили оперативния капацитет на Европейския механизъм за стабилност. Това ще, ус... ще, даде... ще подсигури отпор срещу евентуални шокове в финансовия сектор. От друга страна, важно е да укрепим финансовата област, финансовия сектор във всяка държава членка. Искам да благодаря на тази комисия за много конструктивното отношение, което съществува между нашите две институции. Парламентът очаква от Европейската централна банка решителни мерки за овладяване на негативните влияния в областта на финансовите пазари. Вие, като съзаконодатели, предприехте стъпки по, по повод на реформата на финансовия сектор и това ние приветстваме. Вашите усилия не са напразни. Както казва и Евробараметър от декември, подкрепата за еврозоната е нараснала с 21%. А сега оставам на ваше разположение за въпроси. Thank you very much. Благодаря ви много, господин заместник председател на ЕЦБ, господин Декиндос. Благодаря за това, което прави Европейската централна банка. Економическите перспективи, съгласно последните данни, показват, че решенията на ЕЦБ са били много разумни и ние очакваме следващите решения, които се очакват следващият месец, за да можем да се справим с забавянето на темповете на европейската економика. Благодаря ви за това, което казахте относно реформата на економическия и паричен съюз. Аз и цяло подкрепям вашите коментари в това отношение. Също обхвата на бюджетните инструменти. Някои от нас проявяваме по-висока амбиция. Еврогрупата обсъжда този въпрос. Този въпрос се разглежда в комисията ЕКОН на Европейския парламент. От ЕЦБ се разглежда, от държавите членки. Благодаря ви за отличното сътрудничество, което съществува между нашите две институции. Вие казахте, действително, че вие сте тук за пръв път. Аз бях малко объркан с това, което направихме на предходното изслушване. Но имаме много добри лични отношения, но благодарение на ЕЦБ, мисля, че по време на сегашния мандат на парламента значително подобрихме сътрудничеството, между институциите. Подкрепихме независимостта на ЕЦБ. Също засилихме парламентарния контрол, нещо, което е също много важно. Обеден съм, че следващият парламент ще надгражда над тези добри отношения, които вече са изградени. Сега ще дам думата на господин Ланген. Благодаря ви. Господин Декиндус, добре дошли. Радваме се, че е, изслушахме първата ви презентация тук в Европейския парламент. Малко съм разочарован, че тук в залата има само 7 члена на е, Европейския парламент, когато се представя е, годишния доклад на Европейската Централна банка, но това очевидно се свързва и с времето. Ние сме малко преди края на легислатурния период. Годишният доклад е, е, винаги сме обсъждали и то много интенсивно с директора и заместник-председателите на ЕЦБ 1,4% е, е, това е занижаването на инфлацията, но това означава, че и е, е, е ние сме достигнали по отношение на безработицата възможно най-низкия процент е, за периода от 2008 година до сега. Така, такива са данните на Статистическия институт. също времено Европейската централна банка всъщност отчита едно падане на цената на финансовите пазари с около 2% и какво ще направи Европейската централна банка в този случай при положение, че е, ситуацията на финансовите и на енергийните пазари очевидно не е много добра. Какви, какви нови мерки се предвижда? Говори се за негативна цинза, е, лихва. В какъв пакет от мерки, да кажем, е, е, ако се въведе тази негативна лихва, се очакват някакви положителни ефекти и в каква посока ще бъдат те. Ние знаем, че Европейския парламент е, е, имаше доста съмнение по отношение на обезпеченията и гаранциите за е, влоговете какво очаквате, е, да кажем, е, евентуално от следващия парламент, през следващия легислатурен период, освен че ще има доста масивна съпротива от страна на държави членки. Благодаря ви, господин Деланге. Мисля, че а, е, вие поставихте три въпроса. Първо, за инфлацията. Второ, за отрицателните лихвени проценти а, и ефекта върху банките. И на трето място, за завършването на банковия съюз. Аз ще се опитам да отговоря на тези въпроси, започвайки с въпроса за инфлацията. Разполагаме с последни данни от днес относно инфлацията през месец марта. 1,4% е общата инфлация и 0,8 е базовата инфлация. Що се отнася до общата инфлация, има спад, който се дължи поради развитието в цените на енергетик, енергийните източници. Освен това има и ускоряване на базовата инфлация, която е някъде близо до 1%, малко над 1% през последните 3-4 до 5 месеца. Но сега има спад и това е много важно да се има предвид. Що се отнася до базовата инфлация, трябва да имаме предвид спада в темповете на развитие на економиката. Наред с това има и други фактори, които би трябвало да се отразят положително на базовата инфлация през следващите години три месече. На първо място следването на нерестриктивна парична политика. Вие казахте, че има много ниски проценти. Повече от 9 милиона работни места бяха създадени след приключването на кризата. Така че наред с това виждаме и развитие в заплащането, което се увеличава. Например, в Германия условията сега са малко по-строги, отколкото в други части на еврозоната. Има обаче и въпросителна. Защо това развитие в заплащането не се отразява върху кризата? Какво ограничава тези заплати да се отразят на базовата инфлакция. Това трябва да бъде анализирано. Може би е необходимо да се промени структурата на пазарите, да се придаде по-голяма значимост сега на интернет, на цифровата економика. Всичко това има отражение върху инфлакцията. Всичко това трябва да бъде много внимателно анализирано. Искам също да подчертая, както казах в встъпителното ми изказване, че ние трябва да осигурим благоприятни условия в паричната политика. Ние прилагаме нерестриктивни мерки, например по отношение на целевите операции по дългосрочно рефинансиране ТЛТРО. Освен това, сме убедени, с съживяването на дейността, така както предвиждаме през годината, инфлацията, независимо какво ще стане с цените на енергията, ще бъде отбелязано повишение, така общата инфлация ще се доближи до целта, която е близка до 2%, но под 2%. Освен това, какъв е ефектът върху банковия сектор от отрицателните лихвени проценти? Те имат значителен ефект за стимулиране на економическата дейност. Това се наблюдава през последните три години, преди да започне спадът в началото на 2018 година, така че имаше положително развитие в производителността на банките. Сега има спад, но ниската рентабилност на банките отива по-далече от е, ефекта, който оказват върху тях е, отрицателните лихвени проценти. Е, и това е свързано с структурни фактори. Например, свързано с заемите. Мерките в това отношение не са достатъчни. Освен това, стои въпроса и за ефективността по отношение на разходите, която е по-лоша, отколкото в други части на света. И освен това наблюдаваме ситуация с това, че в Европа има прекалено много банки. Банковият сектор има прекалено голям капацитет, затова банките трябва да положат повече усилия за постигане на успех. Тези структурни фактори са свързани с консолидацията, те са свързани с въпросите на примахване на излишните а, мощности. Всичко това се показва от изследванията, които извършваме в ЕЦБ на средата, свързана с лихвените проценти, която съществува от известно време и ще продължи да съществува в еврозоната. Относно завършването на Банковия съюз, за нас е много важно да се приключи работата по Европейската схема за гарантиране на депозитите, защото това е третият стълб на Банковия съюз. Зная, че дискусията не е толкова лесна, защото трябва да Работим за намаляването на риска, както и за взаимното поемане на риска. Затова е важно да имаме амбициозен схема за гарантиране на депозитите. Това е много важно, за да не може да се допуснат отрицателни въздействия върху банковия сектор. Освен това, трябва да се работи за завършването на Съюза на капиталовите пазари. Решенията в това отношение трябва да бъдат допълнени с фискални инструменти, за да може да се действа контрациклично. Благодаря ви. Перванш Берес от групата на социалистите и демократите има думата. Благодаря, господин заместник е, председател. Вие говорихте за бюджетния капацитет. Управителят на ЕЦБ каза нещо много силно, че трябва да има институционални решения, които да са достатъчно силни, за да се стигне до добро управление. За съжаление, нещата не вървят добре в съвета, включително предложението на комисията, което се счита за доста плахо но целта е да се стабилизира еврозоната. И това може да не се случи, като се имат предвид дебатите в съвета, които се фокусират върху структурните реформи. Вие казахте каква е средата, в която се развива европейската парична политика. Това са рискове свързани с търговията, рискове има и по отношение на последиците от Брекзит, а какво е политическото ви послание в годишния доклад? Кое е посланието, което вие отправяте към е, законодателите в Европейския съюз? Е, от какво се нуждаете, за да се гарантира паричната политика за да се гарантира стабилност, ефикасност, тъй като ЕЦБ не може да направи всичко сама в тази област. Well, uh, perhaps... Може би първото послание, което бих искал да отправя, е, че трябва да се има предвид, че паричната политика не е бездъсъща. Тя е част от економическата политика и може да се реализира във всяка економика. Фискалната политика има да играе важна роля. В миналото понякога имахме впечатлението, че паричната политика е единственият инструмент, с който разполагаме, за да може еврозоната да излезе от кризата. Това, според мен, е така ЕЦБ свършиха добра работа в това отношение. Резултатите са видими. Но следва да имаме предвид, че паричната политика не е единственият е, наличен инструмент, че има и други инструменти на паричната политика, които могат да се прилагат. Вие споменахте фискалната политика. Тук има две измерения фискална политика на ниво национални правителства. Трябва да се изпълнят критериите на пакта за стабилност и растеж. Това е много важно. Знаете много добре, е, фискалната позиция на всяка страна е, е от особена важност има държави, които имат фискално пространство и трябва да се възползват от него, за да могат да насърчат дейността. Има други страни, които имат висока задлъжнялост, където публичният дълг е много висок и възможностите за маневриране са доста по-ограничени. Но ако искате моето мнение, трябва да имаме общ поглед върху фискалната политика, на различните държави от еврозоната. Това е особено важно. Наред с това, ние подкрепяме предложението да имаме фискален инструмент за еврозоната, който не само да цели постигането на конкурентоспособност и на ефективност, а трябва да бъде и стабилизиращ фактор в случай, че има асиметрични шокове, които засягат част или цялата еврозона. Това съчетаване на възможности за маневриране за някои държави членки за да могат да провеждат по-експанзионистична парична политика, плюс наличието на антицикличен фискален капацитет е нещо много необходимо. Относно структурните реформи, те са според мен много необходими, за да се гарантира производителността на економиката в средносрочна перспектива, както и конкурентоспособността на еврозоната. Има нещо, което е очевидно. Паричната политика не може да бъде е единственият инструмент. Монетарната политика трябва да се допълни от фискална политика, от структурни реформи. Само чрез подходяща смесеца от политики ще можем да постигнем растеж в средносрочен и дългосрочен план. Благодаря. Рамон Тремоза има думата. Благодаря, господин председател. Господин Дегиндос, Добър ден! Имам няколко въпроса към вас. На първо място относно прозрачността на Европейската Централна банка. Както знаете, в този парламент, по, този, по време на този мандат, депутатите настояваме да се публикуват годишни доклади по Таргет 2, например. От известно време също настояваме протоколите на управителния съвет да бъдат публично достояние. 40 депутати от комисията ЕКОН на Европейския парламент публично поискаха от Европейската централна банка да оповести имената на дружествата, които се възползват от изкупуването на дълг от някои централни банки. Какво е вашето мнение? Казахте, че ще има нови програми в това отношение. Друг въпрос. В европейския печат се говори за сливане на банки в Германия, например Deutsche Bank с Commerzbank, както евентуално между Банкия и Банко Сабадел – Вие казахте, че има свръх капацитет в банковия сектор. Може ли да кажете конкретни имена? И по отношение на необслужваните кредити. Това е въпрос, който силно ме вълнува. И поставям този въпрос често. На 21 ноември получихме отговор на мой въпрос, че причината за необслужваните кредити е неефикасното изпълнение на директивата за забавените плащания. В Испания, например, няма регламент за санкциониране на мултинационалните компании, които години наред не плащат това, което дължат на изпълнителите, които са малки и средни предприятия. И така има също държави, които не изпълняват ангажиментите си към малките и средни предприятия. И когато възникне криза, например в Юка възниква изведнъж голяма безработица на 20%, което не се наблюдава в северните държави. И така, ако изведнъж има една нова криза в бъдеще, само за това, защото не се изпълняват ефикасно законодателните разпоредби. Какво ще правим? Благодаря ви, господин Тремоза. Вие поставихте три въпроса. Първо за прозрачността, второ за евентуални сливания на банки в Европа и за необслужваните кредити и късните, забавените плащания. Ще започна от последния въпрос. Знаете, че а, забавените плащания е нещо, което е доста жалко. Знаете, че големите корпорации не плащат на малките корпорации е, или пък прилагат условия на плащане, които са напълно несправедливи. Необходимо е национално законодателство, което да не допуска подобни ситуации. И това е нещо, според мен, от особена важност. Както сам казахте, при спад в економиката има затруднения с достъп до кредитиране, както го наблюдавахме преди 7-8 години. Има тогава забавене на плащания от публичната администрация към малките и средни предприятия, което допълнително засилва проблема. Затягат се условията за финансиране. Така че това е въпрос, който е много, много съществен. Второ, относно консолидацията в банковия сектор. Тук аз няма да навлизам в изброяване на конкретни имена. Но в Европа действително имаме а, претоварен банков сектор. Трябва да бъде примахнат този излишен капацитет, защото това е един от структурните фактори за ниската рентабилност на европейските банки и консолидацията е един от начините, начините за намаляване на разходите и подобряване на ефективността. Но от гледна точка на ЕЦБ предпочитаме да има трансгранична консолидация, каквато не наблюдаваме напоследък. Има операции в Испания, в Португалия, но няма нищо, което да се е случило отвъд това. А това е важно, защото ако имаме банков съюз, е един от основните му елементи е да имаме реални, истински европейски банки в отделните държави членки. Това е съществен сигнал за завършването на банковия съюз и за създаване на общ пазар за банково дело. И на последно място въпроса за прозрачността. Съгласни сме, че това е много важно. Отчестността е много важен въпрос, но що се отнася до конкретни имена, за които се отнася програмата за закупуване от корпоративния сектор. Може да има някои странични ефекти, които да не са положителни. Затова нашата позиция и нашата политика до момента да не се оповестява тази информация. Благодаря ви. Да, нямаме трансгранични сливания, тъй като има регулаторни мерки, които действат разобеждаващо. Така че има един порочен кръг, който трябва да бъде разрушен. И се очаква това да стане евентуално през следващият е, мандат. Марко Вали. Да, благодаря, господин председател. Един въпрос. Във връзка с е, целта на Европейската централна банка – когато става дума за стабилност на цените. Ние знаем, че това е, е част от е, задачите на ЕЦБ, но виждаме, че <clears throat> инфлационният процент е около 2%, забавя се и е, паричната политика. През март инфлацията е 1,4%. Казва ни се, че паричната политика не успява да постигне целта 2% инфлация. И сега е, по отношение на е, дългосрочното е, рефинансиране през следващите месеци, смятате ли да бъдете по-активни? тъй като економическата прогноза за момента показва една е, е, тенденция надолу, негативна тенденция. Първото, което трябва да кажа е, че е, трябва е, да е, видим какви са движещите сили на инфлацията в момента е, и да проследим въздействието и очевидно има е, изкрити фактори, които забавят е, растежа на инфлацията, така че 1,4% явно е доста под целта, която сме заложили, а именно 2%. Основната инфлация, централната инфлация е всъщност много важен компонент. Това е стабилният компонент на инфлацията и ние би трябвало да вадим от тук заключение за бъдещето развитие на инфлацията. Имаше колебания между 0,8-1% този месец, но след това а, имаше възстановяване на економическата активност, а, а, така че годишната прогноза а, показва а, така, покачване от 1% нагоре. Економическата активност се повишава, а, така че за първата половина от годината а, виждаме все пак известно развитие нагоре. Ще трябва да насърчим централната, основната инфлация. Това естествено е много важно, за да има повече ликвидност, за да са много по-добри финансовите условия. И от гледна точка на предприятията е, има много по-вече е, налично финансиране е, в сравнение с предходни периоди. Така че аз съм убеден, че нещата ще продължат по този начин. Но как ще се развиват нещата по отношение на трудовото възнаграждение, на заплати? Да, тук вие поставяте е, въпросител на какво става, какво ще се случва. Е, ние залагахме на едно покачване до 2% на инфлацията и все пак е, е, процента на заетост е много по-добър, отколкото преди това. И е, основната, общата инфлация, базовата или централна инфлация е, имат отношение към е, процента на заетост, намаляване на безработицата. Но в миналото е, имаше много неща, които в крайна сметка не се случиха на пазара. Така че имаше и много напрежение, което вече отминава. По отношение на инструментариума, който използваме, на последния съвет решихме, че трябва да започнем с така, обезпеченията, събиране на обезпечения за кредитите и се надяваме, че през септември ще можем да започнем, така че това ще бъде нещо, което ще се отрази положително на ресурсите на отделните банки. Също времено виждаме, че има забавяния и те ще продължат очевидно и след края на годината. При всички положения нашият мандат още не приключва и е, не би трябвало да се съмнявате, че ще използваме целият инструментариум, с който разполагаме, за да раздвижим нещата. Стефан Гералт има думата. Да, благодаря, господин е, председател. Благодаря, е, господин съместник председател на ЕЦБ, за това, че сте тук. Благодаря ви за е, представенето на доклада. Първия въпрос, е, който исках да задам, се отнасяше до е, лихвата, но вие вече отговорихте на такива въпроси. И сега, евентуални дисбаланси очевидно се увеличава дисбалансът по цел 2 Смятате ли, че можете да а, забавите или да спрете тази тенденция? И освен това, във връзка с Брексит, водят ли се разговори? Има ли конкретни планове за това как могат да се смекчат негативните последствия от Брексит? По целта, която вие споменахте, е, да, има. А, дисбаланси, има неизпълнение по програмите АПП, Всъщност дисбаланс е най-вече в резултат на неизпълнение от някои държ... държави. Но това се свързва най-вече с някои от процесите по време на кризата. Междувременно вече ние се движим доста по-ритмично в рамките на изпълнението на програмата APP и мога да ви уверя, че дисбалансът ще намалява, така че ще има повече съответствие между втората цел и изпълнението в държавите членки. Брексит, вторият ви въпрос, това е изключително важна тема. Последствията от нерегламентирано излизане без сделка, без споразумение, подлежат на управление. Защо? тъй като европейските институции и е, правителствата на държавите членки вече са взели е, превентивно мерки за е, едно излизане без споразумение на Великобритания от ЕСА. Но естествено има сектори, които още преди 6 месеца бяха готови и финансовият сектор беше сред тях. Защо казвам, че последствията са управляеми и не са чак толкова съществени, дали ще бъде регламентиран или нерегламентиран Брекситът? Най-лошият сценарий е излизане без споразумение. Естествено, вие трябва да се подготвите винаги за най-лошия сценарий, така че всичко останало, което би могло да се отклони от този най-лош сценарий, в крайна сметка ще бъде по-добър вариант. Аз споменах за това, че економическата мощ расте, има економически ръст. Това помага. И това ме прави оптимист. Струва ми се, че в крайна сметка, е, може би е, е, едно нерегламентирано излизане е, на Великобритания ще се отрази дори благотворно на е, европейската економика, тъй като подготвяйки се тя всъщност изгради редица гаранции, предпазни механизми, които са важни за нея. При всички положения един, е, е, едно излизане е, на Великобритания без споразумение ще окаже, дори ако щете по-скоро психологически и сентиментално някакво въздействие върху економическия сектор също колегата Фернандес. Благодаря, господин председател. Благодаря е, на господин Дегидо за това, че е тук. Е, ще задам въпроси, свързани с работата на ЕЦБ. Много високо ценя вашата работа. Е, това се разбира и от е, нашата реакция тук в комисията по економически и парични въпроси. Е, контактите и комуникацията между нас винаги са били много добри. За нас е, паричната политика винаги е била изключително важна. За постигане на целта по отношение на инфлацията е, под 2% или около 2%. Целта, както установихме, не е постигната. Е, при последното заседание стана дума за това, че паричната политика би трябвало да бъде по-малко стриктна. Е, и сега казваме, хубаво е да има повече ликвидни средства, нека да се е, пуснат на пазара е, ликвидни е, средства, за да съживим инфлацията. Но председателят на ЕЦБ миналата седмица посочи, че отрицателните лихви би трябвало да а, започнат да се прилагат от страна на банките. От една страна се нуждаем от по-хлаба, да кажем, парична политика и повече ликвидност. От друга страна се казва, да, добре, нека да имаме предвид отрицателните лихвени проценти. Това само по себе си е противоречие и, и така. Е, взето ли е вече окончателно решение по отношение на отрицателния лихвен процент в Централната банка и е, съзнава ли се е, при взимането на едно такова решение, че ние ставаме малко неправдоподобни е, в очите на световните партньори? Нека първо да посоча, че една част от нашата комуникация и е, решенията, които се е, взеха преди две седмици на съвета, е, се свързват и с а, така, правила за управление, но а, а, правилата се а, отложиха до септември и до края на годината. В съобщението, което публикувахме, вие ще видите, че ние сме обявили, че ще има забавене на издаването на насоките за действие. Така че е, опитваме се да провеждаме една по- е, е, съгласувана парична политика, да съгласуваме нашите решения и с заинтересованите страни, и с банките. Е, в паричната политика, естествено, финансовите операции ще се отчитат вече окончателно през март 2021 година. Така че тогава а, вече ще можем да дадем по-категорично обяснение за а, евентуално намаляване на а, економическия ръст и за а, а, причините, да кажем, за развитието на инфлацията. Но до края на 2019 година аз не очаквам увеличаване на отрицателния лихвен процент. елиминирането, избягването на а, тежестта от негативните лихвени проценти няма да се отрази до края на 2019 година на средствата на ликвидните средства на ЕЦБ. Това вече е, е обсъдено и това е становището и на нашите ръководни органи. По отношение на сроковете, на, които са свързани с съответните законови и договорни текстове мога да кажа, че те ще, при всички положения те ще трябва да бъдат одобрени и от е, изпълнителния съвет, и от надзорния съвет. Господин Герот, още един въпрос, е, е, допълнителен въпрос във връзка с Брексит. Да, благодаря за това, че бяхте толкова изкръсен при отговора и нюансиран. Обменния курс на британската лира и е, еврото. След е, е, като знаем какво е положението след поредните гласувания в Европейския парламент, ще има ли обесценяване на паунда спрямо еврото? Това не се случи, макар че имаше такива очаквания при едно такова развитие на нещата в Британския парламент Въпросът ми е, очаквате ли обесценяване на паунда спрямо еврото при, така да се каже, окончателно очертаване на Брексит без споразумение? Възможно е вие да имате и повече информация от мен, но трябва да кажа, че в момента действително е много трудно да се прогнозира как, как вид Брексит ще и получим, какво ще стане, дали ще има Брексит с споразумение или без споразумение в близкото бъдеще. При е, лошия сценарий без споразумение, какво ще се случи на финансовия пазар? Ако това се случи, надявам се, че няма да се стигне до там какво ще се случи при този най-лош е, сценарий. Е, да, е, пазарът ще реагира, както се е случвало и до сега. Но това няма да бъде основния сценарий. Има различни е, форми на проявление, дали ще бъде, е, така да се каже, е, обменния курс е, или нещо друго, обесценяването, както вие казвате, на е, паунда спрямо еврото. Това не е чак толкова лошо. Е, в случай на лоша новина, имам предвид е, Брексит без споразумение, ще а, видим, а, така да се каже, а, задълбочаване на забавянето на економическия ръст и нашите мерки, за които вече говорих, ще трябва да бъдат задействани, така че ще се надявам, че ще има възстановяване на пазара и на економическия ръст до края на годината. Е, естествено, пазарите ще почувстват излизането без споразумение. В годишния доклад има някои индикации за това как се ангажира ЕЦБ с критериите ОСЖ е общественото мнение все повече се притеснява за това как паричната политика отчита а, целите за изпълнение на ангажиментите поети а, по отношение на изменението на климата в а, Париж. И а, привеждането в действие на стратегия за задържане на покачването на температурите под 2% води до доста дебати. ЕЦБ имаше друга стратегия срещу климатичните изменения. Какво може да ни кажете по този въпрос? Относно годишния доклад, би ви моля да бъдете по-конкретен относно това какво е направено през последната година относно стратегията за служителите. Нещо, което продължава да ни безпокои, са условията, при които се договарят социалните условия на труд. И също състава на управителните органи на Европейската централна банка климатичните промени. Мисля наистина, че това ще е нещо, което ще продължи да бъде важно. Банковата система, пенсионните фондове, застрахователната индустрия. За тях климатичните промени ще са нова важна структурна, структурен риск Климатичните промени могат да задействат заплахи и предизвикателства за банките по отношение на тяхната финансова стабилност. Това е реалността. Но как може да се приложи това послание? Как може да се изпрати това послание до финансовата система и банките? Когато ние прилагаме нашата оценка и изготвяме нашата оценка за финансовите рискове, ние не сме включвали до момента в тази оценка е, климатичните промени. промени. Но ще започнем да включваме климатичните промени. До момента включваме кибератаките. Но така или иначе климатичните промени ще са елемент като е, част от структурната заплаха за финансовата система. Това е, това е много ясно послание от наша страна като надзорен като надзорен орган, като отговорни за финансовата стабилност, ние ще се постараем в бъдещите си прегледи на макрофинансовите параметри и финансовата стабилност, ние ще включим климатичните промени. Сега за равнопоставеността между половете. Това е нещо много важно. Но ситуацията в управителния съвет е такава каквато е. Надявам се да има промяна през следващите месеци, да има нови колеги, така че да е ситуацията да се балансира в изпълнителния съвет. И аз подкрепям баланса между половете, а също така подкрепям и подобряването на ситуацията на работа за всички служители. Това е много важно по отношение на приобщаването и включването. Thank you. I have a very, very short one minute catch the eye of Mr. Tremosa. Yes, just very briefly, just a follow up on, on one of the answers съвсем накратко за прозрачността. Може би не бях точен в изказа си, но господин Дегито каза, че не иска да споменава компании, за да няма негативно влияние върху пазара. Но поради натиска ЕЦБ е разкрила определени имена. И според мен това би трябвало да е добра практика. Ако може да коментирате този въпрос, защото това ще е проблем и за следващия мандат. Да, наистина, ние публикувахме някои ком... имена на компании, които са инвестирали в определени проекти, но по принцип не възнамеряваме да правим това. Благодаря на заместник председателя Дегиндос. Благодаря му за този обмен на мнения. За съжаление сме в предизборна ситуация, така че това е нормално за тази година. Дискусията беше много интересна. Благодаря ви. И благодаря на ЕЦБ за чудесното сътрудничество. Сега ще направим кратък, кратка почивка, защото имаме нужда от кратко обсъждане преди да преминем към следващата точка. 10 минутна пауза.